заех поста президент на републиката. В онзи момент Колумбия се намираше в доста особено положение спрямо останалите в страни в региона. Ние бяхме пред прага на война с Венецуела. Отношенията с Еквадор бяха много сложни. Бяхме в списъка на държавите нарушаващи правата на човека и бяхме сочени с пръст от Обединените нации в Женева, както и от Върховния американски съд. Също така имахме проблеми с визите. Е, тоест, ние трябваше да пътуваме с визи до Карибите и централноамериканските държави. Имахме проблем по отношение на реализацията на споразумението за свободна търговия бяхме в лоша светлина пред Американския конгрес. Накратко казано, поставихме се за цел да променим тази ситуация, както по отношение на вътрешната, така и на външната политика на нашата страна. Поставихме си за цел да консолидираме економиката чрез конкретни политически действия и освен това бяхме твърдо решени да прекратим един 50 годишен въоръжен конфликт. Започнахме преговорен процес, който действително беше реалистичен, беше сериозен, достоен процес. Опитахме се да преговаряме с партизаните. Що се отнася до економическия сектор, след като достигнахме до известно ниво, ниво на управляемост на страната, си поставихме за цел да приемем важни закони. Ейбрахам Линкълн беше казал някога, че трябва да поканиш враговете си да участват в правителството. Получени от него, ние е, сформирахме широка коалиция в парламента и успяхме да прокараме конституционни реформи, законодателни реформи и други мерки все с цел консолидация на економиката. Нещо, което се оказа плодотворен процес. Им постигнахме доста положителни резултати. Така че днес можем да кажем, че Колумбия днес е онази латиноамериканска страна, която може да се похвали с най-висок растеж, с най-ниска инфлация в региона. Страна, която може да се похвали с най-големия ръст на работните места – т.е. от месец на месец намалява процентът на безработните. имаме наистина, освен това, работни места, които в по-голямата си част са извън сенчестата економика. Това беше много важно, особено за подобряване на социалното положение на хората също така съумяхме през последните 4 години да намалим нивото на бедността в Колумбия с, повече, с почти 10%. Това е рекорд. Няма друга страна в Латинска Америка, която за 4 години да е успяла да намали бедността с толкова висок процент. А, намалихме и така наречената крайна бедност. Това е проблем, който е особено важен за мен. С, моята цел е да я изкореним. За първи път сега можем да се похвалим, че сме намалили и ножицата, пропаста пропаст, която беше позорна за нашата страна. Неравенство, което беше позорно за нас. По неравенство само Хаити беше пред нас. Ние бяхме на последно място. Слава Богу, днес вече не е така. Пропаста намалява, и ние сме някъде в средната част на скалата. Разбира се, че ни чака още много работа. Разбира се, че в Колумбия все още има много бедност, около 30% от колумбийците живеят в бедност. Повече от 8% от населението живее в крайна бедност, за съжаление. Пропаста между бедни и богати все още е твърде голяма. Тъй, че за това казвам, че още много работа ни чака и имаме да извървим дълъг път. Но най-важното е, че е, следваме правилната посока, която ще ни е, позволи да разгърнем потенциала на, на нашата страна. Реално можем да постигнем мир след около 50 години военен конфликт, въоръжен конфликт. Конфликт, в който се проля много кръв, в който паднаха много жертви, повече от 6 милиона са на брой. Впрочем, имаме и прият загон за обещетяване и репарации на семействата на жейтвите. Тоест, стремим се да лекуваме раните от този военен конфликт. След приемането, от приемането на закона до сега, сме обещетили около 470 хиляди жертви или наследници на жертви. Но по-важното за мен е да успеем да изградим и опазим мира. Затова и започнахме този процес. Знаехме, че ще се натъкваме на пречки, на трудности. Разбрах колко е трудно да градиш мир, отколкото да водиш война. Но бях длъжен да го направя. Трябва да кажа, че си има времена за война и времена за мир. Мисля, че сега вече в Колумбия е назряло времето да се започне, или когато аз дойдох на власт, да се, е, беше озряло времето да се започне мирен процес. След около 3 години, 3 години и половина започнахме преговори. Първо беше поверителната фаза, задколисната фаза, в която се опитахме да се споразумеем за, така да се каже, един дневен ред за основните програмни моменти. Общо си поставихме целта да прекратим конфликта. Това беше първата фаза тайни преговори, която се оказа успешна. Успяхме да се споразумеем по пет основни точки и преди две години в Осло заявихме пред целия свят, че започваме официални преговори по тези пет точки. Вече сме се споразумяли по три от тях. Първата е за развитието на селските региони. Тук се обединихме около необходимостта от провеждане на някои мерки. С други думи, фермерите в Колумбия, според това, за което сме се договорили, ще получат земя. Това е много важен момент, защото в това отношение сме много изостанали. Има много голяма бедност, която пък е източник на конфликти. Споразумяхме се и по втората точка, наречена политическо участие. По принцип се споразумяхме да изграждаме, доизграждаме и задълбочаваме демокрацията да насърчаваме представителността за определени региони в страната, в които до сега доминираше конфликт, респективно не бяха достатъчно представени в нашия конгрес. Възнамеряваме да предложим е, на тези региони повече гаранции, но и на политическата опозиция повече политически, политически е, гаранции. Изобщо, е, в крайна сметка, целта е демокрацията ни да работи по-добре. Освен това има нещо много важно – момент, на който аз много държах от самото начало и много настоявах да влезе в дневния ред. Това е търговията с наркотици. Успяхме да се споразумеем с а, партизаните, че ще работим съвместно по този въпрос до прекратяване на конфликта. Целта е всички незаконни а, полета с наркотици да бъдат отстранени, да бъдат заменени с законни насъждения. Тоест искаме да изкореним търговията с наркотици от Колумбия. Това е от огромно значение не само за Колумбия, страна, която повече от 35 години страда като заложник на наркотърговията и от е, насилието, породено от тази търговия. Така че тази мярка ще има много сериозно влияние върху развитието на целия регион. Относителният успех, който до сега постигаме при намалява, по отношение на намаляването на търговията с наркотици и борбата с големите наркокартели, се оказа от значение и за нашите съседни държави. Т.е. можем да се похвалим с голям успех. Но представете си е, ефекта. Нещо като бомба поставена във вода. От едната страна нещо влиза, от другата нещо излиза. Така че общото има и отрицателни моменти за правителството. Ефектът за Европа също е важен. Европа и Америка консумират кокаина, произведен в Колумбия. За съжаление, Колумбия все още е, е най-големия доставчик на кокаин в световен мащаб. Тоест, партизаните, които в момента охраняват тези para que cuando nuestros soldados, nuestros policías on... тези площи незаконни а, постеп, се изпадат в блъсък с нашата полиция, която бива изпратена да унищожи тези полета. Разбира се, че имаше много жертви в този конфликт, в този процес или пък партизаните позиционират снайперисти, които отстрелват нашите полицаи като някакъв дивеч по плантации. Ерадикар esa coca и конвертир esa продукцион е... Просто целта ни е да унищожим абсолютно всички плантации с наркотици и да накараме всички да ни съдействат в отглеждането на законни култури. Но има две неща, които още не сме решили. Първо, правосъдие за жертвите – Целта ми в началото беше да поставя жертвите в центъра на всяко решение на конфликта. И го направих. Защо го направих? У нас има толкова много жертви, че ако не осъществим правата им, ако не ги уважим, просто няма да се види края на мирния процес у нас. В момента имаме временно законодателство, това е нова правна ситуация, но много важно в рамките на това временно законодателство е да се спазват правата на жертвите, на обещетение, на правосъдие, на неповтаряне на а, причинена несправедливост и прочие. Така че това са неща, които непрекъснато се повтарят при търсенето на каквото и да било решение на конфликта. Затова направихме една много смела стъпка, стъпка безпредседентна стъпка по принцип. Сами под, приканихме жертвите да се конфронтират, да се сблъскат а, с страните, с които водим преговори в момента. Защо го направихме? защото трябва да уважаваме правата на жертвите, но ако искаме това да бъде наистина така е най-добре самите жертви да ни кажат как смятат, че е най-добре да уважим техните права. Това е много интересен аспект. Ние сме първата страна, която се справя с такъв въоръжен конфликт, конфликт под шапката на двустранен договор. Това е прецедент. Така че всичко, което предприемаме е под наблюдение, под лупа от страна на международната общност. Отново повтарям, правата на жертвите трябва да бъдат уважавани и ние го правим. Това е и основната тема, така да се каже, разковничето за решаването на конфликта у нас. Ние не преговаряме за, жертв, за правата на жертвите, там място за преговори няма, не. Ние изслушваме жертвите, за да разберем как най-добре да въздадем справедливост. И петото нещо, за което те първа ще се преговаря – Това е тема, която на испански наричаме ДДР – демобилизация, разорашаване и реинтеграция в цивилния живот. Ако успеем да се споразумеем и по този въпрос, ще можем да се похвалим, че войната в Колумбия е приключила. Ние много се стараем в това отношение – Очаква, стараем се да съвместим очакванията на международната общност с очакванията на колумбийския народ, с нашата конституция, нашите е, закони, както и с някои искания на ФАК. Това е позицията ни и се обръщаме към Европа и към света. Молим за политическа подкрепа тя ни е необходима, за да успеем да прокараме решенията, които ще ни донесат устойчив мир. Мир, който ще трае. Освен това, ми задават понякога въпроса какво става с другата групировка, по-малката групировка, която също от 50 години воюва. Това е Националната армия за освобождение. ДЛПен. Ето какво отговарям на този въпрос. В момента етапа на преговорите е, така да се каже, таен, така както започнахме с факт на времето. И за съжаление не мога да ви дам подробна информация. Но по отношение на Националната армия за освобождение, целта ни е както при другата групировка, да, под, да сключим мир. А дали ще бъде възможност в един момент да обединим преговорите с двете групировки? Да, със сигурност ще дойде и такъв момент, но той просто трябва да се изчака. И сега искам да приключа и да ви кажа чисто и просто, че мирът в Колумбия е от жизнено важно значение за Колумбия. Последиците от конфликта в Колумбия бяха пагубни. Економическото развитие, което успяхме да постигнем през последните години и то при все още съществуващ конфликт, е такова, че просто не искам да си представям какво ще бъде, ако няма конфликт. Ако растежът е 2% и е постоянен, и ако се окажат верни прогнозите, че в много от регионите растежът ще е с 4% по високо днес и с повече, това ще бъде невероятен успех. Но най-важното е, че страданията на голяма част от колумбийците ще бъдат прекратени. Това са хора прогонени от родните си места, хора принудени да живеят в гетата, хора, чието психическо здраве е пострадало ще се върнат към нормален живот. Затова сме много оптимистично настроени към възможностите, които ще ни разкрие мирът. Също така ми се струва, че ответната страна също има воля за това. Ето факт, например, бяха открити с нас, седнаха на една маса с нас и много сериозно преговаряха. Това беше нов момент, разбира се но имаме на среща си наистина едно така сериозно развитие и ако продължаваме в същата насока, вярвам, че ще постигнем успехи. De la comunidad internacional за целта ни е необходима и подкрепата на международната общност, без международната подкрепа нямаше да бъде възможен този процес и тези преговори с революционните въоръжени сили на Колумбия. Но solamente en materia del efecto que tendría, por ejemplo... А, още нещо последно искам да кажа. Представете си какви са последствията биха били последствията от нашата политика по отношение на предлагането на кокаин в Европа. А, за съжаление все още го има. Но аз мисля и за околната среда. Вижте, Колумбия в момента е, е една от страните с най-богато биологично разнообразие на квадратен километър в света. Имаме тропически гори, които са особено ценни и в който биологичното разнообразие е невероятно. Имаме водоисточници, с каквито малко страни в света могат да се похвалят. Така че искаме да прекратим нещата, които накърняват природата. Ето и е, незаконния минодобив в е, Колумбия. Всичко това може да се промени в момента, в който бъде сключен окончателен мир. Мирът има ще бъде от особена полза и за околната среда, не само в Колумбия, а и в целия свят, защото тогава ще бъде много по-лесно да избягваме изсичането на горите. А, знаете, че има търсене на дърво. наркодармоните, бароните и това продават. Ние също искаме до 2020 година да намалим и емисиите си от въглероден диоксид, а се надявам и по-рано да успеем да го направим. Искам да кажа, че този мирен конфликт е толкова, мирен процес е толкова важен, защото слага край на единствения останал въоръжен конфликт, който е останал в западния свят. Ето защо ние е, неизбежно, за нас е неизбежна и много необходима подкрепата на международната общност на държавите благодаря за досегашната подкрепа. Просто нямам думи, с които да изразя благодарността си, но същата подкрепа ни е необходима и в тази заключителна фаза, за да ни даде легитимността да вземем последните решения, за да приключим тази абсурдна война между деца на една и съща нация. Благодаря, господин президент. Смятам, че отправихте апел, който така или иначе ще се зарадва на нашата подкрепа. Провеждаме тази среща с вас съвместно с делегацията за отниче, отношенията с страните от региона на Андите, за това добре дошъл на нас и на господин Паскуал. Заповядайте, вие първи имате думата. Благодаря, господин председател. Ваше превъзходителство, за мен е огромна чест като председател на делегацията за връзки с санската общност. Да ви приветствам с добре дошъл. Сигурно другите колеги ще кажат някои неща, за това ще да огранича моите встъпителни думи. Въпреки това, искам да се спра на някои от въпросите, на които се спряхте и вие, относно ситуацията в Колумбия. Съгласен съм, че трябва да подчертаем ролята на този парламент по въпроса за визите. На 29 октомври комисията прие доклад с положителна оценка относно изпълнението на критериите за промяна във визовата политика. Тук са включени економически, както и други е, критерии, свързани с развитието на гражданското общество. Искам да подчертая ролята, която изигра този парламент е, за предвижването напред на този процес и за постигането на напредък по това досие. Ние силно се надяваме, че този процес ще продължи сега и в съвета, и че ще бъде запазена натрупаната инерция, така че в началото на 2015 да се стигне до окончателно решение. Това исках да кажа по въпроса за премахването на визите за шенгенското пространство, нещо, което е от особена важност за Колумбия, както и за Перу. Това а, са неща, а, които характеризират вашето, вашият мандат като президент. Има развитие на средната класа. Несъмнено е постигнат огромен напредък а, в а, бизнеса и в а, подобряване на материалното положение на все повече хора. И се преминава от насилие към сигурност и просперитет. Мисля, че това е изключително положителна промяна. В заключение искам да подчертая високото качество на демокрацията и спазването на правата на човека във вашата страна. В вашата страна няма безнаказаност и това е важно да се подчертае. Не се говори изобщо за безнаказаност. Има диалог, който се развива. И накрая за мирния процес. Вие казахте, че искате да замените куршумите с бюлетини и да замените плантациите с кока с законни култури. Считам, че моделът за преговори, който предлагате, е пример, дава добър пример за всички останали. Вашия подход към диалога също заслужава уважение. Колумбия, която е, изграждате, е, дава един добър пример. Благодаря ви. Господин председателю, позволете ми да продължа като председател на това заседание. Давам думата на господин Деланген който е докладчик е, от комисията Инта. Имате думата. Благодаря, господин, председа... господин президент. Много съм щастлив отново да ви видя тук. Ние не веднъж сме имали възможност да разговаряме в Колумбия за търговското споразумение и аз като председател на Комисията по търговия и докладчик за това споразумение бях много радостен, че можахме да се договорим за принципите на споразумението, които пък от своя страна ще допринесат за растеж в Колумбия, нещо, което се потвърди още през 2012 година. И освен това, се договорихме, че към споразумението ще има пътна карта за подобряване на устойчивостта с самият просто бях много щастлив, че можахме да се споразумеем наистина за конкретни стъпки за стабилизация на процеса на развитие. За последен път бях в Колумбия през март тази година и съм много радостен, че така открито и без обиколки можем да разговаряме за онова, което върви добре, но и в прав текст за онова, което не върви чак толкова добре. Още повече, че се намираме не в края, а в началото на един процес, в който се развиваме заедно, особено по отношение на гарантирането на правата на работниците. Тук, разбира се, мирният процес играе изключително важна роля. Вие го казахте самият мирен процес изпълз, може да изпълни търговското споразумение с повече живот, може да а, донесе на страната повече растеж. От друга страна, пък търговското споразумение може да допринесе за стабилизация на мирния процес, тъй като дава възможност за развитие на стопански взаимоотношения. Надявам се, че е, по същия начин ще работим и за напред с вас, ще водим същия диалоги, диалог. Обеден съм и аз като вас, че този мирен процес е важен а, така краягален, краягален камък за бъдещето на вашата страна. Тук имам една оценка на фундация Фридрих Еберт, която често критично се изказва за вашата страна, но заглавието гласи Колумбия избра мира. Мисля, че това е много важно послание и ние наистина трябва да се съюзим и да подкрепяме този процес, за да няма връщане назад. Мисля, че Комисията по търговски въпроси ще бъде ваш приятел в това отношение председателят. Благодаря. Сега имаме 15 заявки за изказвания, така че ще помоля да бъдете кратки, за да успеят всички да се изкажат, но междувременно да ви е, съобщя нещо. Госпожа Могерини току-що ми се обади и каза, че е определен независим инспектор за Косово. Сега колегата Милан Мом. Благодаря, господин председател. От името на НП. Искам да ви благодаря. За нас е чест, че можем да разговаряме с вас. Ние имаме привилегировани отношения с вашата страна. Трябва да ви благодарим за укрепването на отношенията между Европейския съюз и вашата страна. Както чухте от предишните оратори за споразумението за търговия с Колумбия, където беше постигнат положителен резултат въпреки първоначалните трудности. Имаме споразумение между Европейския съюз и Колумбия, имаме а, клауза а, за прекратяване на, на, на действието, също, която е предвидена. Освен това, както беше подчертано, ще има облегчаване на визовия режим за гражданите на Колумбия. Те няма да се нуждаят повече от визи. Вие очертахте каква е економическата ситуация в вашата страна, ниска инфлация, висок растеж, други положителни показания, също намаляване на броя на лицата, които живеят в крайна бедност. Така че данните са доста впечатляващи. Процесът, който задействате за постигане на мир е амбициозен и аз силно се надявам, че ще бъде постигнат положителен резултат. Какво очаквате вие от Европейският съюз, от Европейският парламент, от европейските институции като цяло? Какъв очаквате да бъде нашият принос? И в заключение, Колумбия е много активна в Тихоокеанския съюз. Това е сходна организация на Европейския съюз. Това са моите въпроси към вас. Господин Хауит, се надявам да бъде кратък. Да, ние обсъдихме въпроса с вашия посланник тук. Приветствам вашето присъствие тук, господин президент. Надявам се, че днес на ни среща че Европейския съюз ще продължи да играе важна роля в насърчаването на траен и надяваме се успешен мирен процес. Имаше доста пречки пред мирния процес. Вашето правителство действа предпазливо. Обединеното кралство САЩ оказаха подкрепа за двустранно постигане на прекратяване на огъня във вашата страна. Какво ще кажете на Европейския парламент е, днес за тази възможност, е, което може да бъде предвестник на мира? Вие говорихте е, за силния ангажимент към защита на правата на жертвите. Преди две седмици, два дни делегация на тези жертви, които са присъствали в Хавана, където се водят преговорите, са получили заплахи за живота си. И така, исканията за обещетяване на жертвите да бъдат чути в Хавана и каква защита може да се защитят как могат да се защитят представителите на жертвите, които вече стават обект на заплахи. Имаше доста убити правозащитници във вашата страна. ОНЕ посочва че има безнаказаност за престъпления, свързани с нарушаване на правата на човека и в 95% от случаите не се стига до защита. Защо са съкратени средствата с 50% за охрана на правозащитници и на конвой с хуманитарна помощ. И така ние настояваме не само за обещетяване на е, жертвите, но и за поемане на е, отговорност за нарушенията на правата на човека във вашата страна. Желаем успех е, на вашето правителство в мирните преговори. Доктор Танък, за една минута. Благодаря от името на ЕКР. Ви приветстваме като наш гост. Аз а, уча... посетих вашата страна по време на изборите. Ние водихме силна кампания за споразумението за търговия между Европейския съюз и САЩ. Сега виждаме, че има значителен успех. Аз съм голям приятел на Колумбия. Приветствам това, което направи вашия предшественик също. Освен това за намаляване на корупцията. Някои считаха, че това е невъзможно, но ние виждаме, че има значителен економически напредък вашата страна, въпреки проблемите с ФАРК. Приветствам също приключването с мирни средства на продължилия десетилетия конфликт с ФАРК. Искам да ви благодаря за това, че бяхте медиатор в този мирен процес и се надявам, че той ще доведе до един траен економически дивиденд за вашата красива страна. Имам няколко въпроса. Отношенията на Богата предвид на очаквания мир с ФАРК, какви ще бъдат отношенията ви с, вашия сътет Венецуела? Знаем, че в, при сегашния президент, както и предходния президент Чавес, имахте някои проблеми. Сега има известно подобрение относно също борбата срещу търговията с наркотици. И дискусията дали либерализирането на кортиците и то не само на меката дрога, като канабиса, какво е вашето мнение по този въпрос? Thank you, Mr. President. <clears throat> It is a great honor. Благодаря, господин председател. Господин президент, е, за нас е чест е, отново сте тук. Като група на либералите ние се срещнахме преди две години с вас. Бяхме впечатлени от екологичната ви политика, социалната политика, както и това, което се прави за постигането на мир. Бихте ли хвърлили малко светлина за това, как тези мирни преговори могат да доведат до структурен мир? Вие сте ангажирани с това. Пак също появяват ангажимент, но има други терорични групи. И така тези мирни преговори с ФАРК как могат да допринесат за постигането на цялостен мир предвид и на другите терористични организации, които съществуват. Благодаря, господин председател. Благодаря благодаря и на господин президент. Ние наистина свързваме много надежди с пътя, по който сте тръгнали, но честно казано, все още имаме доста притеснения, защото историята на вашата страна е давала и други примери. Нашите нашата загриженост е свързана и с биографиите на някои активисти на движението за защита на човешките права. Има случаи на убити синдикалисти, има случаи на така сбъркано правосъдие. Отправят се някакви препоръки към хората. Да, имате центрове, къде, центрове където а, се а, под, подслоняват жертвите. Но най-важното в момента е да се борим за спазването на човешките права и за изкореняването на а, причините за а, конфликта. И в края два въпроса. Кои мерки, господин президент, ще предприемете срещу системния спионаж и следенето на участниците в диалога, както на дипломатическо ниво, така и на правителствено ниво, а и сред журналистите? Не смятате ли, че това е абсурдно? Вие водите преговори с две организации, които по молба на Колумбия са включени в списка на терористичните организации в света. Не смятате ли, че това трябва да се промени, за да се постигне мир? Sí, presidente, eh, muchas gracias por, por su, su comparecencia hoy. Quiero agradecerle su presencia y... Благодаря ви, че сте днес тук. Искам да задам въпрос по тема, за която бе засегната от колега преди мен. Прилагането на споразумението за свободна търговия, както и какво се случва, имало ли е възможност да го обсъдите с вашите събеседници в Брюксел. Моята група не гледа така положително, както и на други. Как, ако си спомняте как стоят нещата, няма никакво подобрение на живота на производителите на кафе. Все още има черни пари от организирана престъпност, имаме е, липса на подобрение на събирането на данъци. Има многонационални фирми, които се е, възползват от това. Така че финансовото е, положение ни безпокои, както и данъчното облагане. За това исках да ви попитам дали можете да кажете нещо, дали вече сте анализирали над година, която мина от началото на прилагането на това споразумение. Muchas gracias, señor presidente. Eh, comenzaría por Eh, responder eh, al... Благодаря ви. Първо, ще отговоря на въпроса на господин Милан за това какво очаква Колумбия от Европа. И въпроса ви за Тихоокеанския съюз. Това, което очакваме ние, в обиколката на Европа, е пряко свързано с очакваната от нас политическа подкрепа. Имаме нужда от такава в времена, когато трябва да се вземат много трудни решения. Не сме удовлетворени и може би затова едно споразумение е добро. И двете страни не са напълно удовлетворени. Всяка една от страните е малко неудовлетворена от постигнатото споразумение и затова имаме нужда от това международната общност също да се включи. Залага се един прецедент. Искаме правосъдие, и правосъдието трябва да стане факт. И, е, ма, трябва да се намери един е, резултат, който да е на средата на пътя. Не може никой да бъде напълно удовлетворен, но ако се постигне мир, този резултат ще бъде достатъчно важен. Точно за това имаме нужда от политическа подкрепа. Сега, що се отнася до конкретната помощ, от която имаме нужда или подкрепа, това, което правим, всъщност е в различните региони да развиваме различни проекти. В регионите най-вече, където има разрушаване на земеделието. Говорих ви за заместване на предишни насъждения с законни култури. След това онези, които преди предприемаха партизанска дейност, сега може би трябва да станат лесничеи. Тоест, те биха могли да работят в горите, за да улавят въглерод, а не да улавят хора и да ги отвличат. Това е един от проектите, които имам за развитието на страната ми, на Колумбия. И затова помощта на Европейския съюз е изключително важна за нас. Сега, що се отнася до Тихоокеанския съюз, много се радвам, че ще мога да кажа следното. Днес това е един модел за интеграция в Латинска Америка, защото в нашия регион това е най-успешният модел. Всичко започна с един разговор, който проведох с президента на Перу, президента Гарсия и той много се ентусиазира заедно с президентите на Мексико и Чили. И всичко веднага се превърна в един практически реалистичен проект, в който нямаше прекалена бюрокрация или административни затруднения, нямаше или няма все още никакви институции, които да управляват този Тихоокеански алианс. Приели сме конкретни решения, по които работим. Говорим за интеграция на четири държави. Имаме един пазар, който е много по-голям от пазара на Бразилия. Сега не говоря, че се състезаваме с Бразилия, но все пак доходите ни на глава от население са много по-високи от тези в Бразилия. И бихме искали да консолидираме своята интеграция, както го направихте вие тук в Европа, за да станем по-силни защото обединението прави силата. Е, искаме също така да имаме конкретни специални отношения с Европа и разбира се с е, други държави. 29 държави имат статус на наблюдатели, които наблюдават е, този процес на обединение на 4 държави. Те смятат, че той е много успешен. Сега ще коментирам казаното от господин Хауит. Трябва да кажа, че като условие в самото начало на преговорите аз казах, че не трябва или че няма да има примирие, ако а, не тръгнат нещата. Направи го по определени причини. Опитът ни показва, че в географска ситуация, толкова сложна като тази на Колумбия, на прекратяване на огъня, ще направи така, че много от разговорите да се съсредоточат единствено и само върху тази тема, имайки предвид, че другата група ЛН не е част от този процес. Опитът ни учи, че е, революционните въоръжени сили много умело се възползват от едно такова примирие, за да се запасяват с още въоръжение. Защо за нас това е всъщност недостатъчно ясен стимул? Защото ФАРК може да спечели единствено и само от това. Към тях ще се насочи народна любов, ще текат разговори, няма да има военен натиск. Аз Зная, че това щеше да бъде много скъпо на политическо ниво с мен. Много е трудно да обясня, че говоря за мир, а в същото време продължавам войната в Колумбия. Предполагам, че не е лесно да се разбере. Но според мен това е най-краткият път, за да може да сложи край на този конфликт и това е и целта ми. Трябва да се постигне резултат максимално бързо. След това да получат обещетения жертвите, казахте вие. Да, ние правим свръхчовешки усилия, за да можем да компенсираме жертвите. 470 хиляди жертви вече са получили обещетение, но те са над 6 милиона. Цената, както виждате, е огромна. Ние сме първата държава в историята, която започва да обещетява жертвите преди края на конфликта. И а, това обещетение е символично, а, защото господин Хауит колко струва? Колко струва една дъщеря? Колко струва живота на една майка или на един баща? Невъзможно е да се обещети болката, която е причинена от тази война. Така че става дума за символични а, суми. И между другото, Наскоро имаше едно проучване на Харвардския университет. В това проучване се казва, че е започнал този процес на обещетяване на жертвите в Колумбия, което е безпредседентно в историята. В конфликти като нашия обикновено само 1% от населението получава обещетение, а ние 40% от населението се опитваме да обещетим. Това е огромно усилие, което ще продължи и в бъдеще. Фактът, че жертвите участват пряко в преговорите, също е нещо интересно. сега, от друга страна, 6 милиона души няма как да дойдат, да бъдат събрани на едно и също място, дори чисто физически, така че как да участват всички. Затова решихме, че някои представители които са по-безпристрастни или които пък имат доверие на другите две страни, например университетите, църквата, ООН, е. Те са хората, които избират представителите на жертвите, които могат да присъстват по време на преговорите. На физическо ниво трябва да кажа, че не могат да присъстват всички жертви, просто защото са много, но има представители на различните групи, общности, жертви. Ето това ни интересува. Правата на човека. Господин Хавит, повярвайте ми и вие, господа депутати, Колумбия направи огромни стъпки напред. Що се отнася до зачитането правата на човека? Нашата конституция гарантира правата на човека и ние полагаме усилия на всички фронтове. Вече сме извадени от черния списък на различни международни организации Нашата страна, разбира се, не е рай. Продължава нарушаване на правата на човека, има убийства на синдикалисти, на активисти, но така или иначе е, техния брой намалява. И никой е, не може да говори за е, държавна политика в тази сфера. Има определени въоръжени групи, които продължават да присъстват в някои сектори. Това е вярно, но от друга страна срещу тях се води борба и то безмилостна борба от страна на държавата. Убийството на един синдикалист за мен вече е нещо прекалено. Зададе се въпрос също за това, защо сме намалили мерките за защита или, извинете, разходите за мерки за защита на активисти и синдикалисти, които работят и в сферата на правата на човека. Мога да кажа ясно защо. Намалихме много разходите и за други политически сектори, които също имат нужда от защита. Така че Има и много други сфери, както казах, в които има такива съкръщения. Имаше прекомерни разходи. Има хиляди лица, които имаха право на ескорт или на защита на и затова се опитвахме всъщност да рационализираме мерките за охрана всъщност на тези лица. Трябва да ви кажа обаче, че тази охрана се гарантира на всички онези, които имат нужда от нея. След това, господин Танък, много ви благодаря за въпросите. Политиката за борба с наркотрафика. От няколко години вече съм президент на републиката и преди няколко години говорих и в световен план за това, че трябва да се гледа по различен начин на борбата с наркотрафика. Трябва да се гледа по един модерен начин. Аз чисто нравствено и морално трябва да кажа, че Колумбия е платила най-високата цена борбата срещу наркотрафика. Преди 40 години я обявихме в рамките на ОНЕ и загубихме е, най-добрите си лидери. И съдии бяха убити, и журналисти, и магистрати. Успяхме да разбием картелите, които наистина имаха огромна власт, Меделин, както и други. Те изглеждаха недосегаеми и непобедими. Имаше много жертви. Терените, на които се отглежда кока, вече са много по-малки. Но Както знаете, когато карате мотоциклет, гледаш отляво и отдясно, но продължава потреблението. Както знаете, и в Лондон, и навсякъде по света продължава да се а, консумира наркотик. И ние не победихме. Тази война бе обявена преди няколко години от ОНЕ и ние не можахме да я победим. А, какво бихме могли да направим повече, да подобрим? На ниво на разговорите на държавите от Латинска Америка, поканихме и Канада и САЩ, за да участваме всички общо в тези разговори. В 2016 година ще организираме тази среща в ООН, за да можем да говорим по този въпрос и да видим каква структура да заложим в световен план, за да няма държава, която а, да трябва да се бори с този проблем сама, защото това ще бъде невъзможна битка. Всяко едно едностранно решение ще се провали и няма да успее. Аз не мога да кажа в Колумбия на земеделеца в отдалечена зона от страната, че ще бъде хвърлен в затвора, ако отглежда марихуана, когато в щата Вашингтон е съвсем легално да си го купиш. Тази виждате, че има противоречие. Затова предложих на световно ниво да се преразгледа отношението към този проблем. За съжаление, този проблем продължава да виси и да, да е нерешен. След това нашите отношения с Венецуела и съседните нам държави. Европа познава много добре реал политик със съседните си държави. Винаги може да има разногласия, различни подходи, различни пътища за развитие, но аз съм твърдо убеден, че е необходимо да имаш добри отношения с всички държави по света, разбира се, зачитайки различията и изразявайки различията по един дипломатичен начин, а не посредством обиди или посредством медиите, както евентуално, може би си спомня, да се правеше в миналото. Самият аз публично бях враг на президента Чавес в миналото, през много години. Но когато станах президент, си дадах сметка, че всъщност нямаше смисъл да го правя. Затова винаги сме се опитвали да имаме сърдечни отношения. И мисля, че това е в интерес на Колумбия, на Венецуела, както и на целия регион. Трябва също да кажа, че президентът Чавес изиграе една изключително важна роля в началото на мирния процес. Това не мога да не го призная, трябва да го кажа пред вас и за това трябва и да му благодаря. Господин Ван Бален. Зададохте въпрос за това как да се постигне общ мир. Има групи, които са признати политически. В случая говоря за ФАРК и АЛН. След това обаче има и дребни въоръжени групи и с тях няма как да има политически диалог. С тях а, ние действаме много решително. Борихме се с тези групи или групировки. Част от тях успяхме да разтурим, опитваме се да ги елиминираме. Пак казвам, най-вероятно тук там са останали някакви групи, които са въоръжени, но ще вложим цялата си енергия, за да се съсредоточим в борбата срещу тези дребни останали групировки. В случая говоря и за незаконна дейност, и за групировки, които се занимават с трафик на наркотици и така нататък тези групи все още имат е, контролни механизми и когато ФАРК обявиха едностранно примирие или прекратяване на огъня, това бе спазено от всички групировки. Това всъщност показва факта, че независимо, че има много малки групировки, все още те се подчиняват на едно общо ръководство или имат общи командири. След това зададе се един въпрос за шпионажа. Аз ще отговоря с въпрос на този въпрос. Вие тук с шпионажа какво правите? Как контролирате хакерите? Ако имате решение за това, моля кажете ми го, защото аз все още не съм намерил а, такова решение. Тази сутрин прочетох в Financial Times една статия. Директорът на разузнавателните служби в Англия говори за това какво се прави тук в Европа от а, хакерите, както и какво се прави в Силицивата долина в Штатите. Същото се отнася и до Колумбия. Това е един проблем, който засяга всички ни. Аз лично трябва да кажа, че бях жертва. А, някои успя да пробие компютъра ми, бяха публикувани имейлите ми, слава богу нямаше нищо за криене и, или от което да се срамувам, но така ли иначе въпросът ви е много уместен, но а, за момент аз не мога да предложа никакво решение на такъв един а, проблем. След това следващия колега зададахте въпрос върху договора за свободна търговия. Има една структурна разлика на ниво менталитет. Аз лично вярвам в свободния обмен, в свободната търговия, в свободните потоци и ако щете дори според мен това е един фактор за развитие. Вие говорихте за производителите на кафе не поради договора за свободна търговия производителите на кафе се оказват в настоящата ситуация. Всъщност, те са в една много облагодетелствена ситуация, нашите производители на кафе. Не мога да кажа, че са били много богати, разбира се, но имаше едно дружество в Бразилия, което се опита да вдигне цените и това породи голямо ниво на търговска дейност, отвориха се пазарите. Аз лично вярвам в свободната търговия и мисля, че е ясно, че държавите, които а, действат по този начин, посредством свободната търговия, растат много повече от другите държави, които налагат протекционистични мерки. В Колумбия това се вижда, то е факт. Виждаме какво се случва на ниво Тихоокеански съюз, където е, всички сме за премахването на всички търговски и не само търговски бариери. Ние растем и трябва да ви кажа, че нашия ръст е много по-висок е, от е, този на държави, които налагат протекционистични мерки. Свободната търговия е много важна за благоденствието на едно общество, защото ако няма растеж, след това няма и ресурси, които да бъдат инвестирани в социалната сфера. Така разглеждаме ние нещата. Господин председателю. Аз лично мисля, че отговорих на тези интересни въпроси, които ми бяха зададени. Благодаря, господин президент. Много се съжалявам, че много колеги не успяха да вземат думата. Най-ми е жал за испанско говорящите сред тях но вече пресрочихме времето с половин час. А, ни чака много работа, още повече, че господин президента не може да седи до безкрай при нас. Благодаря за този изключително интересен разговор. Надявам се, че ще го продължим. Госпожо външен министр, благодаря, че и вие ни отделихте време. Може би по време. Може ли да си седнете там по ефтините места на местата и да не дигате шум? Äh, Госпожо външен министр, надявам се, че и с вас ще имаме случай да продължим този разговор. Всичко добро ви желая, господин президент. Надяваме се искрено, че мирният процес ще приключи успешно и ще бъде устойчив. В това отношение имате цялата ни подкрепа.